Uh, uh, колеги, uh, започваме гласуване. Процедурен въпрос ли искате? Господин председател, господин председател, още един път се изказвам, за да се оплача за начина по който се водят заседанията в този парламент. И вчера, и днес имахме време за гласуване и с него беше злоупотребявано. Всеки ефективен парламент, който добре се управлява, е парламент, който може сам да урежда делата си. Моля, призовете отговорните власти да се справят с това, иначе е, ставаме за приспех. Go ahead. Go ahead. Господин председател, моя процедурен въпрос се отнася до първите две точки, които ще гласуваме за календарът за едната година и за 2013. искам да спомена два въпроса. Първо, това показва колко безсилен е всъщност този парламент. Всички мислят, че придобиваме все по-големи правомощия и повече влияние. Става дума за процедурен въпрос, господине. За процедурен въпрос ви дадох думата, да казва председателят. Прекъсва го председателят, прекъсва го. А, преминаваме към гласуване, казва председателят. Гласуваме по докладът Фернандес. Както беше обяснено, ще гласуваме по календарът за до година 2013, след речта на а, унгарския президент. Гласуваме по а, Фернандес. Господин председател, нормално не се изказвам а, по подобни въпроси. А, уважавам а, председателят. но на всички политически групи беше казано, че а, по графикът за до година и за следващата година ще гласуваме в началото на гласуване, а не след речта на господин Шмидт. Мисля, че е неуважение към господин Шмидт а, да му кажем да си отиде и след това да се върне а, за два, две гласувания след неговата реч. Затова предлагам а, на а, пленума да се измени дневният а, ред всички гласувания да станат преди речта на господин а, Шмидт. Uh, Мога да ви отговоря за това, което тук що казахте. В понеделник парламента гласува дневният ред и в дневният ред ще видите, че това, което сме приели е за календара да гласуваме от 12.30 до 1.30. Това е решение взето от парламента, казва председателят. Съжалявам, че се продължава този дебат, но списъците за гласуване са раздадени на всички групи. Ако това е грешка, трябва да се поправи. Просто е смешно и е неуважение към президентата на една от страните членки, която в момента има ротационното председателство, да се връща в залата след като вече е говорил тържествено. Нека гласуваме преди неговата реч. Има основания за това. Okay. Here's how this goes. Ето. Как, още, как става? А, всеки понеделник гласуваме. Моля ви се, не, да няма А и У. Ако искате да промените правилата, може да ги промените. Но всеки понеделник парламента гласува за дневният ред. Независимо от това, председателят има право отново да подложи дневния ред на гласуване, ако мнозинството искат. И затова ще използвам това свое право и да ви попитам. Искате ли да гласуваме, за да се промени днешния дневен ред? Кой е за гласуване за промяна на дневния ред? Кой е против? Въздържали се? Добре. Значи, такъв случай. След това, което казах, искам да ви помоля, колеги, ако искате да гласувате за нашия дневен ред за сесията, бъдете тук в понеделник. Но, предложението на господин Макмилан Скот беше да гласуваме за нашия календар преди речта на унгарският президент. Ако разбира се имаме достатъчно време, защото виждате, че сега губим време. Като се има предвид сега часът, след реча на президента ще има да гласуваме още много. Кой е да гласуваме за календара за 2012 и 2013 преди речта на унгарския президент? Кой е против? Въздържали се? Точно така и ще направим. Ще гласуваме за календара, ако имаме време преди речта на унгарския президент. So, colleagues, it makes no difference. We will any... Колеги, във всички случаи ще трябва да гласуваме и следваща на президента. Unbelievable. Okay, I'll tell you what I'll do. I'll... Ще ви кажа. Ще използвам а, правото си на решение, за да спреме това смешно положение и най-напред ще гласуваме за календара за 2012 и 2013. Доволни ли сте сега? Все пак ще трябва да сте тук, за да гласувате след като е, произнесе речта си унгарския президент, но за календара ще гласуваме сега. Календара за 2012. Второ изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение. А, става дума за тайно гласуване. А, Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема. Сега гласуваме за календара за 2013. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. От... Отхвърля се. Прието, поправя се председателя. Първо изменение гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Сега се връщаме към докладът на Мануел Фернандес за приоритети за бюджета 2012. Ако съм оставил впечатлението, че ще се превърне това гласуване в цирк, искам да подчертая, че преминаваме към първото изменение. Както беше по програма, Фернандес за, против, Въздържали се, отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Алинея 13. Разделно гласуване. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се. Тук трябва да проверим. Проверка на изменение 2. Пера Софориас. Край на гласуването. Апориптете. Отхвърля се. Изменение 4. Отворено гласуването. Пера Софориас. Край на гласуването. Отхвърля се. Алинея 31. Отворено е гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7.2, част първа. знаете, това е оттеглено изменение. Okay. Тропология 7 δεν υπάρχει плеон. Ε, υπάρχουν δύο μέρη. Извинете, тук няма в 7 е, раздано гласуване, затова е, да гласуваме за 7 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим за 7. Отваря на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Проверка на 1. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Отворено гласуването. Переш Офориеш. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Фернандес. Следващото гласуване е предложение за резолюция на Европ... за Европейската стратегия за Атлантическия район. За, против, въздържали се, отхвърля се. Три. За, против, въздържали се, отхвърля се. Пет. Отваряме гласуването. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Край на гласуването. Приема се. Осма алинея. Отново гласуване поименно. Отворено е гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. За, против, въздържали се. Нека проверим, колеги. Изменение едно. Пера Шофориеш. Край на гласуването. Приема се. Последно а, поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. И така, сега ще направим почивка преди изказването на президента на Унгария и ще продължим гласуването след това, колеги.